beginning I speak in Spanish. Говоря на испански. Buenas tardes. Добър ден. И сърдечно добре дошли. Искам да ви информирам, че ще разгледаме тази точка и следващата точка. Говорим общо за делегацията за връзки в Индия. От 15 до 18 март е, имахме делегация в Делхи и Джайпур и индийският е, председател на парламента беше пък с делегация в е, Европейския парламент. Струва ми се много важно да бъде укрепена връзката между двата парламента, защото след изборите, поради което искаме активно сътрудничество в интерес на нашите народи. Желаем да можем да работим съвместно, да спазваме еднакви ценности, особено когато става дума за въпроси от общ интерес. Искам първо да дам думата на господин Джефри Ван Орден, ръководителят на делегацията за връзки с Индия. Дава му думата за да докладва за това пътуване. Отделям ви 10 минути за изказване. Благодаря, господин председателю. Съвсем прав сте в е, е, имаме посетител в, лицето на Махаджан, който е говорител на Донта Камера на Индийския парламент. Ние утре имаме а, е, среща с нашата делегация за приятелство с Индия. Утре, така че всички вие сте поканени, както и членовете на делегация за приятелство с Индия. Да, наистина. Имахме от 6 до 16 до 18 март проведохме доста време за първи път посещение в Индия, в съгласно парламентарните правила. То бе краткотрайно и с ограничен брой е, членове, включващи е, освен мен самата, двама заместник председател, госпожа Ван Рил и Ван Ризен Хейзен и още трима е, членове, които като общо представлявахме четири политически групи от Европейския парламент. Като цяло мога да кажа, че това бе едно добре проведено и полезно посещение. Нека да го поставя в определен контекст. Вероятно си спомняте, че от известно време не е имало среща на върха ЕСА Индия по въпросите на е, споразумението за свободната търговия, както и двустранното споразумение за търговия и инвестиции когато преди 7 години започнахме преговори, напред от, от не сме набелязали, отбелязали голям напредък по споразумението за свободна търговия. В подготовка на посещението ние се надявахме да допринесем за подобряване на отношенията с Индия и по-специално се надявахме, че ще постигнем нещо във връзка с едно, една среща на най-високо ниво, която се очакваше да се проведе на 16 април месец по-късно. Ще ви спестя подробностите. Официално индийската страна се отказа от провеждане на среща на високо ниво, защото е, Европейския съюз е, се забави твърде много в, от, с отговора си и потвърждаване на датите. Имаше известни дебати, които бяха свързани с това закъснение и бе предложено е, специално във връзка с историята с италианските морски пехотинци. В крайна сметка нещата опират до една, едно двустранно един двустранен въпрос, който попречи на срещата на Европейския съюз Индия. Тръгнах за Индия без намерение да поставя този, поставям този въпрос, но още в самото начало на заседанията ни в Делхи имахме среща с медиите и един от първите въпроси беше защо няма да се проведе тази среща, което очевидно е, говори, че въпросът сериозно занимава общественото внимание, което не беше особено приятно и удачно. Е, така или иначе, продължихме нашето посещение, проведохме срещи и получихме информация от представителите на ЕС в Делхи, от е, делегацията на Европейския съюз и, и посланниците на нашите държави членки. Питам се дали някой от те са, тях са били консултирани за евентуално а, отлагане на срещата на високо ниво. Отговорът им единодишно, доста раздразнено, беше, че никой не ги е питал. И така, по отношение на отношенията с Индия, ние започнахме отново отношения с правителството Муди преди година. Ние работим за разширяване на регионалните отношения. Там не съм много наясно с това, що е Европейския съюз и какви точно задачи решава. Освен това, Индия има сериозен демографски проблем, което предполага създаването, откриването на 1 милион работни места всеки месец. Това е, впрочем, задачата, амбициозната цел, която сами, самата Индия си е поставила. отидохме в посетихме Гонта камера на парламента, срещнахме се с председателя му и аз имах възможност да предам поканата на нашия председател, той да, ни, да посети нашата институция, на което той реагира благостронно. Е, сега разбирам, че има е, решение за създаване на група за приятелство с Европейския парламент в Горната камера на Индийския парламент. Както виждате, също с крачка напред. Е, проведохме среща и с постоянния комисия по външни отношения. Може би познавате Шашит Арод, една интересна личност, бивш заместник генерален секретар на ООН. Там проведохме наистина оживен обмен на мнения. Проведохме редица срещи с представители на правителството на ниво министри, с които се бяхме срещали преди това преди, преди посещението в Дели. Те ни поканиха да ги видим в действие, като господин а, Найдо, който отговаря за развитие, жилищно строителство, борба с бедността, а, министъра на транспорта, магистралите и водния транспорт. Всичко това са сфери, които предпол... са заинтересовани от е, сътрудничество и инвестиции с западните държави. Срещнахме се и с е, министър отговаря за външните отношения Ку Майсинг. Синг който се отнася изключително благосклонно към отношенията с нас, проведохме оживен и интересен разговор с него. Срещнахме се и с заместник, е, съветника по националната сигурност, заедно с немалка част от неговия екип, обсъждайки въпроси от този кръг. В този контекст аз поставих въпроса е, дали Индия се опитва да предприеме някакво море, някакви мерки за борба с пиратството те отговориха, че така да се каже чер, червения район, т.е. района на особено активни действия на пиратите, сега се е изтеглял доста на, на изток, т.е. извън акваторията на Индия е, това е така една от обстоятелствата, които на моменти пораждат затруднения. Имахме възможност е, да посетим Европейския център за технологии, където има се развиват различни дейности, основно третиране на водата, чисти енергии, третиране на замърсявания, е, тук има и европейски финансови средства. Получихме информация и за е, хуманитарна организация ЕКО за тяхната дейност, тази част на Индия. Имахме среща с представители на бизнес общността, имахме съвместен обяд включително с представители на Федералната търговска камера. Uh, и представители на групни фирми, които разговаряха с нас и споделиха своите затруднения, но и своите успехи. Срещнахме се и с представители на гражданското общество. Доста пространна, дълга среща е, те споделиха многобройни затруднения, които ем, според тях се изразяват в натиск върху дейността им колегите могат да се съгласят или не, но е, тук е по-скоро въпрос на така политическо застъпничество, отколкото стриктно хуманитарна дейност. Това беше за Дели. Ние искахме да отидем в някои от щатите, където има също местно управление от сегашно партия, управляващата партия. Искахме да идем в Раджастан, в Джайпур, да се срещнем с ръководителя на правителството, както и с председателя на Раджастанския местен е, парламент. Е, е, като иска целта ни бе да видим как стоят отношенията между централната власт и щатите в Индия. Имахме възможност да видим нещо повече относно плана на JCP в Индия. Това е британска компания и беше много интересно да се види как те подготвят млади индийци, млади индийки от много бедни населени места което е много сериозна крачка напред. Те освояват различни занятия и това е много важно за тези жени проведохме и среща разговор в Центъра за международна търговия и екология за трите дни, мисля, че кажа, ще кажа, че добре и използвахме времето. Доста положителни резултати и повечето от това, което видяхме, отговаря на казването от председателя на съвета. Сега разбираме, че срещата на върха е определена за ноември тази година и се надяваме до тогава да сме посрещнали председателя на Индийския парламент на Лох Саба, горната камера тук. Като цяло, господин председател, бих определил това наше посещение като ценно и успешно. Преди да започнем разискването, казва председателят, искам да дам а, думата на заместник-председателя Нена Гел. Моля. Благодаря, господин председател. Ще изразя пълно съгласие с казаното от председателя на делегацията. Това бе навременно посещение и Ще повторя, на посещението бе много навременно и както Джефри каза, че това съвпадна е, с времето на отказ от срещата на високо ниво, така на съвета и пристигайки в Индия спад по, така, се оказахме в неблагоприятна ситуация и трябваше да работим за възстановяване на отношенията. Бих казала също така, че не бива да забравяме факта, че това посещение е важно не само за междупарламентарните ни отношения, но и срещите на най-високо ниво. Така че аз за себе си ще кажа, че Искрено се надявам, че нашето посещение и посещението на техния председател тук е, ще даде нов тласък на нашите отношения. И ние трябва да помислим как това ще се отрази на полож... отношенията ни с Индия. И е, днес господин Мартин Шолц каза, че той мисли за посещение до година, но мисля, че ние трябва да разработим стратегия за Индия, за това как да продължим, какво иска, да искаме да отбележим напредък. Не можем само да говорим за свободна търговия, но предвид геополитическото положение на Индия и развитието в Азия е важно да имаме ясна стратегия. Зная, че господин председателят вече го е сторил, но искам да благодаря на делегацията на Европейския съюз в Индия, защото те заедно с нас изготвиха много хубава програма и аз особено се зарадвах с, с, на срещата с представителите на Европейския технологичен и бизнес център. Да видим как хората на място, как проактивно действат. И аз смятам, че този център заслужава подкрепа, защото той е важен за нашия бизнес. Аз идвам от западната част на района Мидландс в Великобритания, където много хора са заинтересовани от контакти с Индия. Това предполага съответни ресурси. Благодаря на секретарята и разбира се благодарност и към председателя за това, че ну, така успешно проведе това посещение. Аз не бях в делегацията. Следващия път се надявам да ме поканят, е, защото наистина исках да посетя Индия и много се радвам да чуя толкова добри думи в, няма спор, че Индия е много важна държава и за нас хората, които имат отношения с Индия, можем само да потвърдим колко важно е това, че и за Европейския парламент трябва да се възползва от този тласък. Е, ние живеем в глобален свят и бариерите са за всички нас. Надявам се от тук насетне нещата да получат положително развитие. Благодаря. Bueno, como no hay más preguntas, vamos a... Тъй като няма други желаящи да взема думата, казва председателят, преминаваме към следващата точка – представяне на проучването за глава на оценка на стратегическото партньорство между Европейския съюз и Индия и потенциалът за неговото съживяване – Искам да дам думата на господин Гюлшан Съдждива. Приветствам го най-сърдечно сред нас. Той е председател на Центъра за европейски изследвания, школата по международни отношения към университет е, Неру Индия. И може би сега е правилният момент да се поговори за положението там Нашият парламент винаги е подкрепил добрите връзки между Европейския съюз и Индия и в частност нашата комисия желае да припомни е, асоциирането от 2004 година искаме да възложим едно проучване. Направихме това. Това проучване беше скоро приключено и предоставено на депутатите, така че сега се радваме да чуем от вас кои са най-важните резултати от това проучване и какви са препоръките. Предоставям ви 10 до 15 минути за изказване. Уважаеми господин председателю, благодаря ви. Уважаеми членове на Комисията по външни отношения в Европейския парламент и Европейската делегация за контакти с Индия, Ваши превъзходителства, госпожи и господа, за мен е привилегия да обсъдя този въпрос с вас и съм ви благодарен, че преди няколко месеца Европейския парламент ме, ми възложи това проучване за стратегическото партньорство с Индия и потенциала за неговото съживяване. Надявам се в рамките на 10 минути да успея конспективно да ви разкажа основните неща и да се спра на акцентите. И така, ако се раз вгледаме в отношенията между Индия и Европа, те са стародавни, знаете, че те съществуват, има връзки от доколониално време, в колониалния период и от след това, след независимостта на Индия. Така че ние връзките на Индия с, с кога, след последните контакти с Европейския съюз. Тя ограничи отношенията си с, с арабския свят, но ние продължаваме да поддържаме добри отношения. През 90-те години глобалното виждане на Индия за демократични ценности отговаря на европейското, като едновременно с това архитектурата на сигурност и економическо развитие в Индия показаха и за Европейския съюз, че е важно да имаме по-тесни контакти с Индия макар, че в светлината на общоазиатските отношения това може би не е чак толкова важно, но а, виждате какво ста, с, как се развиват нещата през 90-те години, имаме споразумени за партньорства, планове за действие и така нататък. Е, и е, съвместния план за действие всъщност може да бъде разглеждан като е, нов план за действие, така че ние разглеждаме въпросите за политическия е, диалог, економическия диалог, връзки между културните дейци, след това економическия диалог и сътрудничество. Тук присъства всичко е, и пари, и промишленост, и енергетика и така нататък. Е, енергетика, всякакви важни въпроси. След това търговия и инвестиции е, имаме съгласие по редица въпроси и след това през 2008 година към това се добавят е, вече е, мир и сигурност, устойчиво развитие, разследователска и технологична дейност. Така че има съгласие по редица въпроси. Това, което обаче наблюдаваме в момента, че по-специално след 2009 година отношенията се забавят. Причините е, от една страна е, застоя в е, преговорите за двустранното споразумение за търговия и инвестиции, цялостното забавяне, кризата на еврото и особено забавяне в Индия през последните години. Какви са новите възможности? защото както Индия, така и Европейския съюз са, са заинтересовани от съживяване на отношенията. И все пак основното партньорство остава в економическата област, с економ... обмен около 100 милиарда в търговията през последните 15 години. Имаме сериозни инвестиции, както виждате, включително в с, с, сравнение с други държави. Освен това, Индия се оказва важна, важен източник на инвестиции. Имаме и сътрудничество в областта на изследователската и развойна дейност. Както виждате, всички сфери на търговията бележат абсолютно, в абсолютна стойност ръст. Но тенденцията през последните 15-20 години е спадаща. Тоест имаме увеличение в абсолютни стойности, но тенденцията е спадаща, защото търговията с Китай и някои други китайски страни и Индия се засилва. Новите възможности съществуват, защото економическите въпроси и въпросите на развитията в отношенията с Индия добиват все по-голямо значение. Новото правителство обявява тези нови инициативи, произведено в Индия, чиста Индия, цифрова Индия, 100 интелигентни града, е, чистата река Ганг и така нататък. Това е много важно. Ако разгледаме сътрудничество в областта, стратегическото сътрудничество в областта на отбраната, трябва да имаме предвид, че за разлика от стратегическото партньорство с САЩ и Русия, в, с Европейския съюз Индия няма все още такова, такива тесни отношения. Е, трябва да обърнем внимание на разрастващи индоамерикански отношения и трансатлантическите контакти ни дават нови възможности. По въпросите на отбраната и сигурността Индия работи с държавите членки и е, например, отношенията с Франция ще имат общо европейски ефект. Е, в САЩ имат също така контакти, което се отнася специално за сигурността по море. Е, бихме могли също да бъдем много добри партньори в областта на морската сигурност. В борбата с тероризма. Тук вече нещата ще зависят от ролята на ЕСА в борбата с тероризма поне бихме могли да работим за изграждане на единно мнение за постигане на съвместни действия за борба с тероризма за неразпространението на определени стоки и търговски ограничения може да се постигнат решения. Е, постигнати са определени е, успехи и въпреки, че няма консенсус по този въпрос, трябва да се мислим за стратегическо партньорство. Доста държави членки, Германия, Франция, Великобритания, Испания работят в тази посока. Е, украинската криза и Индия – е, Индия не е пряко засегната, но в резултат на тази криза Русия се сближава с Китай, което вече има дългосрочни последствия за Индия. Позицията на Нью Делхи до сега е по-скоро в подкрепа на Русия, но те са готови да помислят за търсене заедно с ЕСА на решения. В глобалното управление а е, те все още нямат достатъчно капацитет, но могат да помислят по въпроса. Това е една сфера, в където можем да водим ди, диалог. Енергийната безопасност и възобновяемите енергоисточници въпреки че е, в това отношение може да се мисли, все пак има възможност да се работи заедно, да се потърсят енергоисточници. новото правителство очертава една наистина амбициозна програма, така че тук възможностите са много сериозни. Гражданското общество. Е, в Индия има 2 милиона НПО. Е, много от тях поддържат тясни, тесни контакти с партньори от ЕСА, е, което популяризират в Индия някои от тревогите на Европейския съюз, климатичните промени, човешките права и така нататък. През последните месеца ам, обаче нещата се влушават за тях. За сътрудничеството за развитие е, има различни кредитни линии е, с над 60 страни, е, има различни слотове на търговия, особено с Юго-Источна Азия и Африка. Ние работим заедно в Афганистан, Миянмар и други държави. Специално в Афганистан Европейския съюз и Индия могат да продължават да присъстват и да работят е, в стратегически области, като например регионално сътрудничество, изграждане на капацитет, е, обучение на полицейски и военни кадри, висше образование, децентрализация и така нататък по човешките права. Индия е демократична държава и много държи на защитата на човешките права. Е, тук въпросът е да се разшири диалога. Някои двустранни въпроси с е, са от голямо значение, е, като например изграждане на сътрудничество между е, държави членки и Индия. Те могат да бъдат разглеждани двустранно, но не могат да решат европейските въпроси, така че би следвало да се мисли по-сериозно за това партньорство. Европейския парламент, като пряко избран от европейските граждани орган, би могъл да допринесе много за важни въпроси. Основни моменти за действия незабавно започване на преговори за двустранно споразумение за търговия и инвестиции и сътрудничество в Афганистан, морска сигурност, сътрудничество за развитие, Африка, Близкия изток, както и да се работи за човешките ресурси и осигуряване на достатъчно финанси като Европейския съюз мисли за предоставяне на Индия на статута безопасни и безопасни лични данни и информация, да се осъществява обучение на кадрите от медиите от двете страни за постигане на добри резултати макар че официални взаимодействия, официално взаимодействие се забави след 12-та година, има място за нови е, цели. Благодаря председателят, благодаря. Ще дам думата първо на господин Ван Орден. Благодаря ви, господин професор Сагдева не само за интересните думи, но за самото изслушване, е, проучване, извинете. Не знаех, че има такова проучване. Това е, ясно показва динамиката на случващото се. Е, разбира се, това не е някаква критика към вас. Много интересно е то и с удоволствие ще го прочета. Имам няколко въпроса подчертавате към края, че е необходимо споразумението за свободна търговия или ССТ да започне отново да диша в кавички. Защо имаше колебания от ваша страна? Мисля, че и двете страни не проявиха голям ентусиазъм по този въпрос и се питам от индийска гледна точка Какви са колебанията? Когато бях в Индия, някой ми каза, че има отрицателен опит с други ССТ. Например, това с Южна Корея не е било достатъчно добро. Какво мислите по този въпрос? Имам друг въпрос. Моделът на S Разгледате ли е с ентусиазъм като евентуален модел, който а, да може да се разглежда като модел за регионално сътрудничество в Източна Азия? И ако може, смятате ли, че това е така и, и че е възможно? Благодаря. Госпожа Гил. Thank you, uh, Chair. I also want to pick up the issue of the FTA. Um... И аз искам да говоря за ССТ и как да преодолеем замразената ситуация в момента. Смятате ли, че има сфери, които лесно да можем да преодолеем и така да се придвижим напред? Споменахте някои от тях. Интересен ми беше и вашия коментар за близки връзки с Русия. Какви са по-настоящем отношенията между Русия и Индия и случващото се в нашите източни партньори оказва ли въздействие върху връзките ви с Индия, особено имайки предвид напрежението около Крайна? След това глобалното управление, как се пишат новите правила за международните финанси. Индия ще изиграе важна роля и в БРИКС, и в други международни форуми. За това се питам, имайки предвид това, как ще заработят отношенията ви в този смисъл. Ръководителя на Индийската централна банка като че ли се опитва да вземе мястото на Кристин Легард, когато тя напусне МВФ. Така че искам да видя как ще се развият тези отношения. И отново Имате отношения с Япония, които се засилват последно време. Има диалог с Китай. Къде се вписва Европейския съюз? Благодаря, господин професор. Много беше интересно. Научих много неща. Една сфера, която засегна колегата ми в югоисточния контекст. Говорихте за Афганистан, а отношенията Пакистан и Индия. Има ли някаква надежда там за нас? Имам един въпрос за Организация за сътрудничество в Шанхай и, и в участието на Индия. Какво въздействие ще окаже то в отношенията с Европейски съюз, НАТО и тази конфронтация, имайки предвид случващото се по-настоящем? Господин Танък, още нещо искам да добавя имайки предвид казаното от Джефри Варн Орден, от е, руски държавни служители чух, че поради санкциите за тях сега има е, един ред, който е по-авторитарен не само, що се отнася до Организация сътрудничество Шанхай, но и с консолидирането на БРИКС, което си противоречи, защото Индия е демокрация, Бразилия също, но Бразилия, Русия, Индия и Китай и БРИКС се опитват да се обединят в едни по-тесни връзки и се говори за стантиране на инвестиционна банка. Така ли е или смятате, че чисто и просто руснаците плашат със своята идеологическа пропаганда Запада. Аз лично не виждам как тези държави могат да намерят нещо общо, особено Индия и Китай. Имате думата. Thank you so much for all these very interesting and very useful questions. Много интересни въпроси зададохте. Ще ги разделя в няколко категории. Първо тези, които се занимават с свободната търговия, след това тези, които се занимават с Русия, Европейски съюз като модел за регионално сътрудничество, за Индия в региона също така. И така ще започна с модела Европейски съюз. винаги той се е разглежда като модел не само от нас, но и цял свят. Мнозина се опитваха да копират Европейския съюз и този опита на съюза много се харесва. Това, което се случва всъщност днес, поставя под въпрос, защото го погледнем случващото се в Украина, до известна степен това поставя под въпрос възможностите Европейския съюз да тласка регионалното сътрудничество сред съседите си и останалата част от света. Това, което се случва е конкурентен регионализъм и от страна на Русия, и от страна на Европейски съюз. И двете страни искат регионална интеграция, но по различен начин. И резултатът е това, което се случва в момента в Украина. Е, хиляди хора загиват. Не знаем какъв ще е резултата. Европейския модел за регионално сътрудничество в други части на света е изправен пред някои предизвикателства. Ще видим и затова пред, така, привлекателността на европейския модел не е такава каквато беше. След това да започнем с ССТ и е, проблемите. Да, вярно е, че партньорството е много по-голямо от ССТ. Е, да, партньорството не трябва да бъде заложник на това търговско споразумение. Казвайки това обаче, още нещо. В крайна сметка в сърцевината на това е търговията. И Трябва да видим какво се случи до 10 години. Това а, по различни причини не се осъществи. Може да има някои проблеми от двете страни и ако оставим всичко в ръцете на бюрократите, мисля, че никога няма да намерим решение. От какво имаме нужда? Е, тласък отгоре и от двете страни и мисля, че до следващата среща на върха ще може да се направи нещо. Сега може да няма цялостно изчерпателно споразумение между Индия и Европейския съюз, но и дори да бъде ограничено, да бъде рамково до тогава, това ще даде един нов тласък на тези отношения. Така че политическите въпроси тук са много по-важни и този тласък, особено когато господин Моди е, повдигна отново економически въпроси това е една възможност, която може да се превърне в факт. Сега Индия, Индия и Русия. Казах, че случващото се в Украина оказва пряко въздействие върху Индия. Да, но ако погледнем какъв е резултата, можем да кажем, че Русия се сближава с Китай, а което има много сериозни последствия за нашата страна в дългосрочен план. В резултат на това, дали знае какво се случва, Индия, Китай, всички тези въпроси, държавите БРИКС. Това не се случи само след украинската криза. Това започна да се случва още през 90-те. Това го говорим отдавна. Русия се опитва да използва тези форуми. другите се опитват да изолират Русия, т.е. се опитва а, да го направи да изолира Русия. Индия и Пакистан ще станат членове на тази среща на върха и министър-председателя Моди посещава Централно-Азиатските републики. Е в евроазиатската сфера нещата са ясни, но не говорим само за отношенията с САЩ или само с други. Говорим за партньорство с Русия, с САЩ. Те са важни. Важни си партньорствата с Европейския съюз и Япония. Последните 12-13 години Индия никога не е имала толкова добри отношения с всички страни, както последните 12 години. Това е ясно. Вие зададахте въпрос за Пакистан и отношенията с Индия. винаги между Индия и Пакистан нещата върват ту нагоре, ту надолу. Но аз съм правила различни проучвания. Няколко години бях в Афганистан. Има огромен потенциал. Търговията на Индия миналата година с Пакистан, Афганистан, Иран е около 180 милиарда. Пакистанската граница е затворена, тази с Китай също, така че всичко се случва по море. Тази търговия, ако се движи в тази посока, защото това е нещо логично, към Иран, Пакистан, Централна Азия, а, говорим за 100 милиарда търговия, които ще почнат да минават през сухопътната граница, т.е. през този регион. Правителството обаче не успя да го реализира Много може да се губи наистина, но чисто политически трябва да станат съюзници. Двете правителства се опитват да заложат на економическите въпроси, а не политическите. Сега се случи нещо, винаги търговските връзки се нарушават, но се надявам рано или късно да се подобрят отношенията между Индия и Пакистан. Сега Китай Ясно е, че економическата архитектура в Азия, за разлика от Европа, имаме голяма економическа интеграция. В същото време, обаче, що се отнася до сигурността, проблемите пак се разискват на тази маса, но политически винаги ще има пожари но архитектурата на економиката и сигурността се развиват и Индия, заедно с Япония, биха искали да играят важна роля. САЩ, Русия, Европейския съюз и всички други държави членки на Съюза. Те също биха искали да играят важна роля. Но, както споменах в представенето си, Индия има своя роля. Президентът Обама ни посети и Имаше един документ, който бе подписан. И ясно е, че можем да работим заедно и с САЩ в Азия. Но този тип разбирателство с Европейския съюз като че ли не се вижда така ясно. Не е ясна ролята на Европейския съюз в развиващия се азиатски контекст в Азия европейските държави имат много важни економически партньорства, но каква роля ще играят все още не е ясно на много индийски политици. Затова не виждаме ролята на Европа на азиатския континент. Muchas gracias. Благодаря. Не знам дали още някой от делегацията желая да вземе думата. Ако не, благодаря на господин Саждива за неговата работа. Всъщност, извинете, казва председателят. Благодаря, господин Епидеус има думата в момента. Аз искам да попитам нашия гост какви отношения имате с Италия и какво се случи с тези моряци, как е, изглеждат нещата с този проблем и какво въздействие може да има той. Благодаря. Uh, Що се отнася до италианските моряци, е, много съжаляваме, че това се случи е, в отношенията Индия и Италия. И двете страни имаха двете много добри отношения. Е, в резултат на това, мисля, че не се подходи внимателно от страните и от Индия, и от Италия. Стана политически въпрос в Индия. Особено партията, която беше в опозиция, повдигна въпроса заради италианската връзка на госпожа Соня Ганди. А, в Италия също това стана политически въпрос. И в резултат на това Затова е добре да се говори политически. индийската преса пише, че се е повдигал този въпрос на предизборни кампании на министър-председателя. Когато стана министър-председател, вече реши, че трябва да се разреши този проблем. Но имаше резолюция на Европейския парламент и Индийския върховен съд така че те сега следят това и двамата моряци. Единия живее в италианското посанство, другия бе върнат вече в Италия. Този въпрос ще бъде разгледан от съда. За съжаление, той оказа въздействие върху отношенията между Европейския съюз и Индия. И някак мисля, че трябва да бъде разрешен политически. А... И трябва зрялост и мъдрост. Мисля, че сме достатъчно мъдри, за да разрешим а, този въпрос чисто политически. Благодаря, господин Садева, за вашата работа. С внимание ще прочитам вашето проучване. Благодарим също на представителите на делегацията за Индия за това, че дойдоха тук. До 17 часа ще направим кратка почивка и след това от СВД ще ни бъде представена информация относно срещата на върха Европейска Европейски съюз, общност на латиноамериканските и карибските държави, проведена в Брюксел на 10-11 юни 2015 година.

buenas tardes. Добър ден отново. Ще говоря на моя роден език. Преминаваме към последната точка от дневния ред на днешното заседание – информация от страна на СВД относно срещата на върха Европейски съюз, общност на латиноамериканските и карибските държави в Брюксел 10-11 юни 2015 година беше ръководена от президентите на Еквадор и е, други държави. Също така мога да кажа, че е, имаше една критична маса за да се изправим пред общите предизвикателства. Два дни се говори за общите интереси, говори се също за е, плана за развитие след 2015 година и борбата с търговията с наркотици. Бяха сключени споразумения, беше внесено изменение в ССЛАК и външните министри се срещнаха по време на срещата на върха. Имаше също така и едно а, взаимно дружество, където става дума за взаимно а, доверие, взаимно признаване. Така че, моля, господин Лафлер, да представите сега най-важните заключения и какво е вашето мнение във връзка с сътрудничеството с нашите партньори, как може да бъде продължено то, какви изменения има и кои са следващите стъпки deep... Благодаря ви, че ме поканихте е, да кажа няколко думи за срещата на върха, която се проведе преди седмица. Най-общо казано, ние сме удовлетворени от резултатите. Смятаме, че независимо от предизвикателствата, постигнахме целите, които сме си заложили – за тази среща на върха, имайки предвид трите стълба, политически диалог, економически връзки и секторно сътрудничество. Както знаете, бяха прияти две декларации, една кратка за партньорство през следващото поколение или десетилетие. И следващата е Брюкселската декларация, която покрива различни диалози и видове сътрудничество, които съществуват между Европейския съюз и държавите от СЕЛАК. Имаме и план за действие, който бе прият между двата региона, като се прави преглед на съществуващите глави и се добавят две нови. Единия за висшето образование към съществуващия вече и следващия за сигурността на гражданите, който всъщност показва значимостта на тази тема и за двете страни за бъдеще. Освен това, искам да подчертая, че смятаме, че това е много важна стъпка напред, що се отнася до хореографията, ако мога така да се изреза на срещата на върха. Всички участващи в подготвителните събития от Евролаб, парламентарната асамблея, до бизнес асоциациите, до НПО, университетите, всички те говориха пряко пред лидерите, като докладваха подготвителните дискусии. Искахме да включим по този начин максимален брой действащи а, лица в а, този диалог и това сътрудничество между двата региона. Нека сега а, да кажа какво се случи в тези сфери а, регионалното сътрудничество, економическите връзки и регионалното и международното сътрудничество. Що се е политическия диалог, мисля, че от една страна, ако говорим по същество, имаме добри формулировки по основни въпроси, като климатичните изменения, развитието след 2015 година, както и предизвикателствата, свързани с производство на дрога и нелегалната търговия с същата, за да подготвим събитията през следващата година в многостранен план. Има различни отправни точки на Европейския съюз и част от нашите партньори по-специално. След това имаше голяма подкрепа от страните за усилията, за да се постигне мир между Колумбия или правителството на Колумбия и е, военизираните части, като Европейския съюз каза, че е готов да се направи доверителен фонд, за да може да се опазва мира, след като бъде постигнат мир. И след това а, всяка втора година да се провежда среща на върха не е достатъчно се реши и за това министрите ще се срещат по-често, за да се прави средносрочен преглед на постиженията а, и да се види какви са целите и какво може да се постигне. Първата следваща среща от този вид, Доминиканската република каза, като временно председателства Шта Селак едната година ще бъде Домакин. Също така целите и принципите на а, сътрудничеството между двата региона бяха заложени. Що се отнася до заобучаване на економическите връзки между държавите от СЕЛАК и Европейския съюз, на срещата на върха се говори за това, че трябва да има по-голям тласък на търговията между нас и тях и някои основни принципи да се зададат, които да почиват в основата на този дневен ред ясно се каза значимостта на а, регулаторната рамка, която трябва да бъде стабилна и прозрачна и в двата региона и да имаме правна сигурност за а, фирмите. А, говори се за подкрепа, за многостранните отношения, като се говори най-вече за дневния ред а, на СТО след а, ТОХа и кръга за развитие, имайки предвид Министерската конференция, която ще бъде през Найроби тази година. Освен това, това призна, че търговията дава своят ласък за устойчивото развитие и в Латинска Америка, и в Карибския басейн. Ам... И за това е добре е, да се насърчава корпоративната социална отговорност посредством различни е, корпоративни дейности. След това е, двустранните тристранни споразумения между нас и този регион всъщност са основен момент при, цел, при цялостния подход за даване на подкрепа социално-економическото развитие в държавите и регионите в Средиземноморския басейн и Латинска Америка. Разбира се, имаме и преговори с Меркосур и всички държави от Меркосур са ангажирани да се движим напред заедно и преди края на тази година да стигнем до една позиция, която да даде възможност да предвижим преговорите напред. Потвърди се а, желанието Еквадор да се присъедини към споразумението с Перу и Колумбия и се изрази общо удовлетвореност за споразумението между ЕС, Мексико и Чили що се отнася е, до модернизирането на споразумението с Мексико и Чили. Също така има решимост е, да имаме пълно прилагане на асоциационното споразумение с Централна Америка и с ССТ с Колумбия и Перу. Така, третия стълб е, – международно сътрудничество, сътрудничество между регионите – Различни важни стъпки се предприеха. Голям брой програми за сътрудничество и по-специално на двурегионално ниво бяха обявени или подписани на тази среща, включително помощ за МСП, инфраструктура, санит фитосанитарни мерки и устойчива енергия. Тези програми са над 700 милиона евро а, от наша страна. Също така Европейската комисия заяви, че има нов инструмент за сътрудничество, което ще даде тласък на международното сътрудничество и което ще ни даде възможност да се движим ръка за ръка с по-развитите ни е, партньори в този район и да помогнем на не толкова развитите. Това ще даде възможност, като работим заедно, да оптимизираме ползата от опита е, и ресурсите за постигане на най-добрите възможни резултати в тези държави, които все още имат нужда от нашата помощ, за да се развиват. За това бяха подписани два меморандума за разбирателство с Чили и Уругвай за конкретни стъпки в такъв тип сътрудничество и такива програми за сътрудничество. Също така се потвърди възможността тези държави да участват в научно-изследователските програми Хоризонт 2020, които дават възможност за сътрудничество в нови сфери и нови измерения, които до момента не са достатъчно добре е, изследвани нашето сътрудничество за да подкрепим този обмен и да подкрепим контактите помежду си и между отделни лица. Също така 25 милиона ще даде Европейския съюз за засилването на бързия интернет и се постави е, оптичен кабел между Бразилия и Европейския съюз през океана, както и мрежа от Бразилия нататък в Южна Америка. Това ще бъде първата пряка комуникация или пряка комуникативна връзка между ЕС и а, този район. Това е важна стъпка напред. И накрая в сферата на сътрудничеството и във връзка с научно-изследователската дейност. Над 9, близо 10 000 стипендии ще бъдат отпуснати за латиноамерикански студенти, както и кадри в институциите, които ще могат да учат в Европа. Освен това, 81 милиона евро ще бъдат мобилизирани за финансиране на бюджети за изграждане на капацитет и институциите за висшето образование в бъдеще. А, още една стъпка, която би трябвало да работи за увеличаване на контактите. Имам предвид либерализирането на визите споразумението с Колумбия и Перу бяха поставени инициали върху него, както и други такива споразумения с карибските държави, много островни държави, Тринидад и Тобаго. Това стана в дните преди. И така цялата група от държави от този регион ще може да пътува без визи за кратки посещения в Европейския съюз. Обедени сме, че ще има и други държави, които ще бъдат добавени към тази по-широка, по-голяма група. Искам също така да подчертая, че тези резултати са възможни заради доброто сътрудничество между СВД и службите на комисията, подготвяйки действията ни между СВД комисията от една страна и Европейския парламент от друга страна, с подкрепата, която получихме от вас с различни подготвителни диалози, парламентарна събрание на Евролат и дебатите там, както и контактите с много от нас и вас. Радваме се на голяма подкрепа държавите членки, което ще даде възможност да се е, направи. Има големи предизвикателства при подготовката. Част от тях бяха по същество, защото становищата по различните въпроси са многообразни и особено, що се отнася до многостранния план, е, климатичните изменения, развитието след 2015 година, дневни ред свързан с борбата с е, дрогата, както и други. Но и защото институционалните предизвикателства пред СЕЛАК това е нова структура, млада организация и няма постоянни институции. Тя зависи много от временното си председателство, а временното председателство пък не е достатъчно автономно, нито пък има мандат да придвижва напред такива споразумения. За това, това е един не особено балансиран процес, изправен пред различни позиции на нашите партньори. И накрая, ние сме удовлетворени от отговорите, извинете, от постигнатото на тази среща, но това ни показа също така, че ако искаме да имаме по-ясна роля и по-силна роля в региона Селак, ще трябва да работим много активно, за да укрепим двустранните си отношения. Видяхме го в подготвителната фаза и аз лично смятам, че личният ангажимент на върховния представител госпожа Могерини беше изключително важен за резултатите, които постигнахме. Тя посети срещата на върха на Селак през януари, след това през април срещата на двете Америки, срещна се с лидерите, предаде европейското послание, разиска с тях различни възможности и това беше изключително важно, защото ни даде възможност на ниво администрация да работим активно и да постигнем резултатите, които постигнахме на тази среща на върха. Това трябва да продължи, тъй като вече има определени очаквания у нашите партньори и ние не искаме да ги разочароваме. Трябва да продължим също така, защото има и други действащи е, лица или стари действащи лица, които са се посъживили. Китай наскоро проведе форум на високо ниво с СЕЛАК – Вашингтон и Хавана стоплят отношението си и сега те стават активни в региона. Други, като Русия, Индия, Южна Корея, също са на опашката. Така че отношенията ни не може да се смятат за гарантирани. Трябва да продължим да работим с тях. Също така смятам, че това е начин да се консолидира основата, която имаме за един а, много странен и многолик подход с различните подрегиони в Южна Америка, в Централна Америка и в Карибския район. Така може да се консолидира и платформата, за да работим по-добре и многостранно по част от въпросите, които споменах на различни форуми тъй като имаме силен интерес да се преборим с трафика на хора и дрога или да подготвим среща на върха за климата и по други теми. Заинтересовани сме и знаем как да придвижим процеса напред. Трябва да видим сега как различните посоки могат да тръгнат напред и на двурегионално ниво, посредством председателството на СЕЛАК, Еквадор с момента, а след това Доминиканската република ще е председател, с различните региони. Освен на срещата на върха, проведохме и други две събития на високо ниво, фокусирани върху държавите, едното от Централна Америка, другото върху Карибските страни. Те заложиха програмата за по-нататъчното сътрудничество с тези два региона в рамките на асоциационното споразумение Европейския съюз Централна Америка, както и съвместната стратегия с Карибския басейн, както и взаимодопълващите се стратегии за сигурност на гражданите, социално-економическо развитие и търговия и други въпроси. Започваме да подготвяме сега вътрешната си работа за усъвършенстване и актуализация на споразумента с Чили, и следващите стъпки ще бъдат връзките с Меркосур и се надявам те да бъдат успешни. Веднага след срещата на върха проведахме други преговори за политическия диалог и асоциалното споразумение с Куба. Надяваме се там да успеем да отбележим сериозен напредък през следващите месеци, така че да приключим своевременно и това рамково споразумение, изграждайки по този начин цялостната мрежа от споразумения за региона на Селак. Като цяло, мисля, че са създадени добри условия, за да напреднем в сътрудничеството и да привлечем тези държави в дебат за бъдещето сътрудничество, бъдещите структури, които да бъдат обсъдени през 2016 година от министрите на външните отношения като първа стъпка към следващото срещ, следващата среща на най-високо равнище е с ЕЛАК през 2017 година. Благодаря. Сега ще дам думата за изказвания. Господин Хауреге, той е председател на делегацията за сел, Селак. Комисария. Благодаря. Искам да благодаря на вас, господин Лефлер и на върховния представител. Аз съм убеден, че сега започва нова фаза в нашите отношения с Латинска Америка. Бих искал да вярвам в това. Това беше едно един пробив през последните години и знам, че понякога има трудности да се разговаря с организация, чиято структура е малко слаба. Съгласен съм с това и аз също страдам от този факт в моите отношения с Латинска Америка в рамките на Евролат. Искам да благодаря за извършената от вас работа. Това беше среща на върха която премина добре. Важно е да има добро представителство, да има прескомуникета, да има планове за действие, да има добри е, резолюции и като цяло смятам, че срещата Европейския съюз СЕЛАК постигна тази цел и ви поздравявам за това. Благодаря ви също, че предложихте възможност не само изпълнителните органи да участват в тази среща, но и други. Имам три минути време за да говоря от името на всички депутати от Евролад и всъщност аз описах каква е нашата предишна работа. Благодаря. Имам три е, малки въпроса и един коментар. Аз мисля, и това беше изразено много добре, че тази работа трябва да продължи и си задавам въпроса дали би било възможно тук да се направи предложение за обмен с Меркосур тази година, защото това, което е много важно, това не е отразено формално, обаче Меркосур след изборите в Аржентина може би ще има възможност да започне диалог с Европа. Има ли взаимни предложения в тази насока? Второ, Еквадор, според мен, има трудности с поразумението с Еквадор. Аз мислех, че присъединяването на Еквадор към това многостранно споразумение с Перу и Колумбия ще помогне, обаче има все още открити въпроси в митническата област с СТО и с страните, които са се присъединили и това ме кара да бъда загрижен. Също така сътрудничеството с Централна Америка. Централна Америка е регион, който изисква засилено сътрудничество от наша страна и е важно да има план за действие с тях. Също така да бъдат продължени и срещите на върха. Важно е да има стратегически съюз, да се предпочита пред националните срещи на върха. Що се отнася до среща на върха в Париж или среща на върха в Нью Йорк през септември във връзка с целите за развитие след 2015 година. Аз не искам да навлизам в детайли, позволете ми да изразя моето разочарование от точка 20 от заключенията на среща на върха. Имах вече възможност да споделя това с председател на Европейския съвет. И според мен това не е обективна и ясно формулирана точка. От една страна се приема версията за това, което става в Венецуела, обаче не се очита становището на Европа. Когато прочетох тази точка, си помислих, че не се отразява това, което ние имаме като мнение в Европа или пък това, което смята Европейският парламент. Не трябва обаче една среща на върха да се застрашава само от една точка. Разбирам изцяло този факт. Разбирам също и границите, които са заложени там, но според мен беше по-добре изобщо да не се казват тези неща или пък да не се представят едностранно нещата, като се включва само една версия, предложена от ЦЕЛАК. Наистина е жалко, че господин Туск по време на пресконференциите не изрази ясна позиция от европейска страна. Освен това, има и още нещо, според мен е много важно, господин Лефлер, комисията да окаже съдействие парламентарна делегация да посети Венецуела. Това беше решение на парламента. Трудно е да се направи това, знаем, защото скоро имаше трагедия там. Автобус с сенатори от Аржентина не можа да отпътува за Каракас. И все пак аз се надявам, че ние ще можем да наблюдаваме тези избори, за да гарантираме тяхната свобода. И че ще бъдат спазени законите на Венецуела и принципите на демокрацията. Това би бил добър знак на сътрудничество между Европа и този народ, който наричаме Венецуела. Председателят Милан Мон има думата. Благодаря, господин председател, господин генерал директор, господин Лафлер. Благодаря е, ви, че сте сред нас. Аз искам да помоля, че е, да ме извините за закъснението, не можах да чуя първата част от вашето изложение. Става дума за укрепване на връзките на Европа с Латинска Америка и Карибските държави. Това беше много важно и такава беше и формулировката. Аз съм съгласен с това, което представлява описанието на контекста. Е, САЩ се оттеглиха след срещата от Панама и има вече по-регуляризирани отношения с Куба и е, нарастваше интерес за Латинска Америка и Китай. Не можем да си позволим лукса да прекратим тези отношения отношения с страни, е, с които ни свързват много връзки. Има с някои повече контакти, с а, други по-малко, но все пак има обща култура, общ език и освен това Латинска Америка споделя много от визиите и ценностите на Европа. Това трябва да проличи и е отразено в заключителното комунике. Така трябва да се изправяме пред глобалните предизвикателства. Латинска Америка може да бъде добър съюзник на Европа в условията на глобални предизвикателства. Всичко, което е свързано с диалог, с обща координация, ще бъде много подходящо и ще помогне много. Господин Лефлер, вие се спряхте на два аспекта и искам да ги подчертая сега. Първо, че парламентът е положил много усилия за освобождаване от задължения за визи на Перу и Колумбия. И е, знаете, че е, това се дължи и на усилията на много членове на Европейския парламент с тези страни. Беше постигнато споразумение и този пак следва да се приветства. А това удовлетворява и много от присъстващите тук депутати. За това е важно да се задълбочат споразуменията с Чили и Мексико, най-вече с Мексико. Ние приключихме преговорите с Канада и сега имаме споразумение с Мерк, Мексико, което обаче е много старо, несъвременно и е, трябва да се добави контекста за свободна търговия с е, САЩ и Канада, а Мексико не се отчита тук, тъй като споразумението с Мексико е вече устаряло. Така че приветствам направеното в тази насока, също и във връзка с Меркосур, въпреки че нещата там са много комплекси. И накрая искам да ви поздравя за една идея, която ще гарантира последователността на контактите срещите с СЕЛЕК. Ако няма срещи на върха, то тогава трябва да има срещи с а, министрите и това ще гарантира високото ниво на диалога. Благодаря за вашето присъствие и за докладваните положителни резултати от среща. Председателят, давам думата на следващия оратор господин Грандес. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Лефлер, за представената от вас информация. Искам да се опитам да не повтарям нещата, които вече бяха казани от моите колеги, въпреки че понякога това е неизбежно. Политическото политическата декларация, така наречената Брюкселска декларация е много пълна като съдържание и мен ме задоволява това. Има много иновации, много напредък в целия този процес, който трябва от 10 години. Става дума не само за принципни декларации. В някои сфери дори е, се изразяват мнения и е, наистина е, това е проява на смелост – и ясно свидетелство за това, че това споразумение е изпълнено с живот. Има някои неща, които е, ме задоволяват в по-голяма степен от други. Става дума за политики, които са от днес, от вчера и дори от оня ден. Понякога обаче е трудно да се говори за основни проблеми, без е, да бъде засегнат някой, но понякога наистина някой трябва да бъде засегнат. Това е неизбежно. Това, което е особено положително е, че е, говорим за поврат в отношенията с Куба, за настъпване на нова епоха. На предишни заседания чух някои неща. Позволете ми да цитирам, трябва да се въоръжим с търпение, процесът е дълъг и сложен – и така нататък. Но сега всички ние знаем, че процесът е необратим и ще видим как е, ще трябва да действаме по-нататък. Но в момента никой не говори за намеса. Всички смятат, е, че това е положително, но Куба всъщност нищо не е направила, за да оправдае това отношение. Е, Куба по принцип има пасивна позиция, е, защото Куба е заинтересована другите да имат положително поведение и отношение. Всъщност за сега имаме само едно фактическо признаване на необратимостта на ситуацията. Също така необратима е и позицията на Европейския съюз. Става дума за закони, които никога не сме приемали и е вярно, че сега ще трябва да проследим целият този процес в бъдеще. Има и други положителни моменти, никой тук не е обвиняван в вмешателство. Имам предвид е, диалозите и в частност е, мирния диалог, който се води в Колумбия. Това е нещо разумно и трябва да бъде подкрепено, дори и да е от временен характер, защото 50 години война просто така трябва да се нарекат обстоятелствата, това беше ситуацията там, а населението твърди, че нещата не могат просто да се оставят на страна. Говори се много за безнаказаност, е, говори се и за възможни решения на всички тези проблеми, но всички твърдят, че трябва наистина да се говори за тези проблеми и е правилно да се направи. Съгласен съм с казаното от господин Хауроди. Ние сме работили много в Евролад. Аз е, съм говорител на НП, но въпреки това всеки има известен страх да говори за Венецуела. Там се случват неща, които наистина са невероятни. Има хора, които твърдят, е, не, това не е вярно, няма никакви проблеми, но голямото мнозинство от този парламент – каза мнението си, в смисъл, че там наистина се случват неща, които трябва да бъдат е, изобличавани. Там не могат да се правят каквито и да било изказвания, освен такива от е, най-общ и неясен характер. И тук вече възниква въпросът е, как е, изобщо могат да се правят такива неясни твърдения и да се публикуват. Вярно е, ние изискахме някои неща, но те бяха забравени. Е, имаше парламентарни избори за 6 декември, насрочени са за Венецуела и естествено ще трябва да се види разбира се, без да се поставя под въпрос законността на режима Мадуро, а всъщност е, ежедневието е белязано от е, едно поведение, което Европейския съюз едва ли би окачествил е, като нормална демокрация. Аз обаче желая все пак някои от въпросите при тези избори да намерят демократично решение. Повтарям още веднъж, фрустрирани сме, защото в тази точка 20 всъщност е избрана такава формулировка и нещата останаха така. Става дума обаче тук и за един нов елемент, който не се съдържа в старите ценности, сега обаче се включва и това е опазването на околната среда. Това е тема, която засяга силно Латинска Америка. Проведе се дискусия по този въпрос. Първо, е, правото да се експлуатират собствените ресурси в полза на собствените народи и е, съпротивата на някои малцинства, които не желаят тези ресурси да бъдат използвани в е, полза на населението. Беше направена декларация, е, която има съдържание, отразява ценности, които са приемливи, но да, според мен тук нещата не са разгледани в дълбочина. Не може да се очаква всичко да се постигне. Това е невъзможно, поради което имам чувството, че трябва да съществува желание за регионални срещи и те да продължат. Има и още нещо, което е твърде малко отразено – все пак става дума за един шизофренен свят, дали да е ориентацията към Атлантика или към Пацифика. Е, обаче е, не трябва да се изпуска из поглед Латинска Америка. ще възникнат нови търговски отношения, миграцията ще бъде по-скоро положителна, отколкото отрицателна и може би на едно еднодневно заседание не могат да се разгледат всички тези теми. Надявам се обаче, че въпросите, които засегнат, ще станат част от дневния ред в бъдеще. Благодаря. Аз също си давам думата и то за да задам един въпрос, това е председателят. Аз съм представител на Обединената левица. Ние с задоволство установяваме, че втората среща на върха Европейски съюз селък е, се състоя в една нова политическа рамка в Латинска Америка и представлява принос към регионалната интеграция. Това е възможност за избягване на войни и е, белязани от насилие конфликти е, такива, каквито бяха наблюдавани на този континент. Разбира се, аз не съм изцяло съгласен с казаното. До тук не смятам, че възникват нови реалности. Мисля, че тук има склонност да се тръгне към същата заблуда, като на времето с Куба. Сега обаче всички забравят, ролята на Вашингтон е, и като че ли е, се концентрират върху Венецуела. Е, някои нападат Венецуела, преди така нападаха Куба и естествено всичко това е жалко мисля, че с Куба трябва да се е, води диалог. Ние, испанците, имаме отношения с Куба, които трябва да се респектират. Аз винаги съм се опитвал да водя разговор и по е, теми на външната политика не от идеологическа перспектива, а от перспектива на спазване на международното право. Не знам дали винаги съм успявал, но Хао Хорги говори за Венецуела и ситуацията тук е, е несравнима с тази в Мексико или Колумбия. Когато се правят тези декларации, става дума е, все пак за респект към е, другата страна. Сега, там правителството е законно, може на някой да не харесва техните действия, но има регионални организации, които а, смятат, а, че дори е имал опит за държавен преврат, т.е. те са на друго мнение. Фракциите, груп, политическите групи на мнозинството не са на наше мнение, ние сме в мълцинство, това е ясно, но всичко доведе до там, че е, има обща декларация Видяхме обаче, че не винаги се стига до обща декларация, защото повечето от европейските депутати бяха против. Представителят на Латинска Америка каза, че не желаят намеса във вътрешните работи на държава, но други пък говорят, че има точно такава намеса. Така че дори скоро беше разпространена лъжа, че те не искат да организират избори, сега обаче са насрочени избори. Сега за институциите. Ние приветстваме декларацията от Брюксел. Приветстваме едностранни решения, които имат териториално действие това не противоречи на международното право и е добре, че лицето, което представляваше Европейския съюз, разбра, че трябва да се действа посока споразумение, а не намеса. Вместо да се търсят решения, понякога се задълбочават е, противоречията и ако това стане непосредствено преди изборите, това ще създаде трудности. Ще се влезе в ситуация, която и без това не е балансиран. Благодаря. Your remarks, your questions. Госпожи и господа, дайте е, благодаря за въпросите. Позволете накратко да отговоря. <clears throat> Преди всичко, в отговор на Амон Хари е, е, не дейте да, така, да скромничите по отношение на тези три минути на слава. Това бяха три славни минути. Вие много ефективно използвахте времето, изпратихте вярното послание, за което ви благодаря. Трудно е една, е, да се ръководи една подобна тежка среща с много желаящи да се изкажат и три минути са много време. Вие наистина прекрасно се възползвахте от тях. Надяваме се, надяваме се след заседанието на ниво министри с страните от Меркосур, че ще бъдем наистина в състояние в края на годината да разменим предложения и да тласнем напред преговорите с Меркосур. Министрите и еврокомисарят ни натовариха като служители да констатираме, че са на лице всички условия, всички елементи но не и дали ще бъде осъществен обмен. Мисля, че всички бяхме наясно за какво се говори. За нас беше много приятно да констатираме, че страните от Меркосур единно и публично потвърдиха своята готовност да продължат този, тези конкретни преговори. Ние повторихме, че имаме мандат да обсъждаме споразумение между Европейския съюз и Меркосор. Меркосур. И докато съвета не заяви друго, нито Меркосур, ние ще се стремим към именно това. И сме убедени, че ще постигнем споразумение организация по организация, регион по регион с Меркосур. Това е в интерес на двете страни. Е, Еквадор наистина е в трудно положение, както е, се знае и под, от поискане на Световната търговска организация за гарантиране на определени неща. Ние трябва да получим отговор на, и, и да получим отговор от техните власти за разширяване на мерките на ам, сигурност и освен това Колумбия и Перу трябва също да бъдат наясно с резултатите от нашите преговори с Еквадор преди да се присъединят към клуба, така да се каже. Обеден съм, че Еквадор ще положи всички усилия за да протече безпрепятствено този процес и нещата да си отидат на местата Президентът Кореян още веднъж препотвърди готовността на своето правителство и своята страна да действа в духа на дългосрочно економическо развитие на страната си. Много може да се говори за сътрудничеството с централноамериканските държави. Вярвам, че това не е последния случай да говорим по този въпрос. Имаме важни програми с всички държави от Централна Америка, както и на регионално равнище. Има определени слабости, пропуски от институции институционално е, същество, но е на лице препотвърден сериозен интерес, което бе и препотвърдено с отделното заседание на високо равнище с техните лидери. Въпросът Впрочем, е, е, само нека да потвърдя казаното от господин е, Миянмон относно разрешението на визовите въпроси. Това е по-скоро един символичен жест като израз на откритост е, това е важно за Колумбия и Перу, ще бъде точно толкова важно и за 55-те, извинявайте, държави от Карибския район. Надявам се, че ще бъдем в състояние да направим подобни стъпки с останалите страни от Карибския регион и малкото останали латино-южноамерикански страни, с които имаме визов режим. Е, всичко, разбира се, ще почива на обективен анализ на ситуацията и на движението между тези държави и Европейския съюз. Тук са важни статистики. Е, те за незаконно влизане на територията, като процент от общия поток и така нататък. Но общият общата тенденция на тези статистики за целия регион бележи положително развитие, така че аз се надявам на добро развитие в бъдеще. И накрая, споразумението с Чили и Мексико, всъщност бележат началото с, на, с, на споразуменията за свободна търговия, първи от региона. Те съществуват вече преди от 15 години. И, а, преговорите се водеха преди 20 години. Погледнете Чили и Мексико преди 20 години, погледнете Европейския съюз преди 20 години. Трябва да продължим амбициозно да отчитаме новите обективни реалности в нашите отношения и да обърнем внимание на това не, не на последно място отношенията е с Мексико. Просто нямаме търпение да видим как ще продължим напред, подготвяйки различните елементи, които включват мандата за преговори с Мексико и общото проучване, съвместното проучване за Чили, за да предприемем важни стъпки напред през следващите години. Разбирам тревогата, изразена от мнозина от вас по въпроса за Венецуела. Това, което мога да кажа днес е първо, това а, а, все пак а, среща в регионален мащаб, разглеждаща регионални въпроси. Ако се вгледате в а, заключенията, като изключим а, а, казаното за Колумбия и отбелязаното за отношения Вашингтон-Хавана, няма да намерите нищо друго за двустранните отношения. Бе пределно ясно и от страна, казаявено от страна страна на страните от СЕЛАК, че тяхното желание е нещата да останат на регионално ниво, да разгледаме въпроси, които според тях са важни и ам, изискват решение за тях като колектива, като, като колектив, като група. Е, това предполага съответно е, да направим оценка от една страна, дали желаем да консолидираме възможно най-голям брой елементи, е, съчетавайки, сближавайки връзки, ангажименти за сътрудничество в максимална възможна степен, без да изразяваме ясно е, нашите притеснения по всеки отделен въпрос. Или, от друга страна, да е, рискуваме да нямаме никакъв заключителен тест. Нашата преценка бе, че е по-важно да имаме нещо, което да отразява общо е, съотното общото състояние на отношенията с региона. Верно е, че ако се поставим параграф 20 за Венецуела с предходните за текстове за подобни положения относно екстратериториалните мерки, като например Куба, ще забележим сериозни различия в текста. Е, им процедурата показва известно сближаване на вижданията между Европейския съюз и СЕЛАК. В точка 20 се казва Европейския съюз приема за сведението казано, е, за сведени позицията заявена от СЕЛАК. Подчертавам позицията на СЕЛАК по време на дискусиите в заседанието, по време на заседанието е, лидерите несъмнено имаха възможност да изразят по-свободно и по-ясно своите притеснения, надежди, очаквания, амбиции, свързани с различни ситуации и събития в Европа. И Латинска Америка и в Карибския район. и мога да ви гарантирам, че позицията на Европейския съюз и на ръководителите на нашите институции по отношение на положението в Венецуела не, са се, не се е променило съвсем неодавна, през месец март, тук в Европейския парламент се проведе дебат, в, който това, в който това прозвуча в различни варианти, но с това послание. Така че ние сме много притеснени от сериозното економиче, по сериозни економически опад и политическа конфронтация. Ние приканваме към диалог между правителството и опозицията без предварително поставени условия и без други изисквания и за към спазване на конституционния ред и, и законодателството за изборите в, в този смисъл ние приветствахме изборите от 6 декември миналата година. Смятаме, че това е единствения начин венецуелския народ да продължи напрот. Е, в търсене на нов национален компромис и ясно е, виждане за това как те биха искали да е, развият бъдещето си. Това означава, разбира се, че процеса че избирателния процес е, трябва да бъде под, подготвен е, много добре, прозрачно, позволявайки на всички участници, всички лидери на политически партии, включително на опозиционните, да допринесат свободно към този процес, който при определени обстоятелства е, е как да кажа, както казваме, трудно а, това а, пък а, въвлича в отговорността а, институциите, за да проследят по какъв начин могат да бъде осъществен този процес в условията на пълна свобода и пълна прозрачност, така че демократичният процес да се разгъне в цялост. Ние посочихме, в редица моменти пред венецуелските власти, както и пред регионалните пред партньори, е, че сме готови да подкрепим този процес по начини, които венецуелските власти и самия венецуелски народ смята за най-подходящи. Известно ви е, че участието на Европейския съюз като наблюдатели на избори е свързано с получаване на покана на избирателните органи от съответната държава, от Венецуела не сме получили нищо. Ние не, не сме единствените. Поддържаме контакти с други организации, за да видим дали можем да им окажем подкрепа. Като разбира се, в тяхната мисия, като разбира се, оставяме, оставаме на разположение за предоставяне на пряка помощ, ако участниците е, в този процес го пожелаят. И последно, за Куба. Не смятам, че сме били забравили Куба преди. Не, сега я забравихме. Имаме един такъв навик да се придържаме към определени фундаментални принципи и да работим в дългосрочен план. На Преговорите, които сега започваме, с Куба бяха подготвяни през последните пет години. И от двете страни. Е, трябваше ни време и на нас, и на тях, за да се бъдем готови за преговорите, да очертаем целите, да видим как можем да подкрепим и насърчим и съпътстваме реформи, реорганизация в Куба, както в политическата, така и в економическата и социалната област, в интерес изцяло на кубинския народ. Тази цел не е лесно постижима. Няма да се постигне от днес за утре, но ние вярваме, че процеса, в който се включваме, е процес, който предлага най-добрите възможности Европейския съюз да заложи на основните ценности, в които, е, на които ние стъпваме в отношенията си с Куба, като важен наш партньор от Латинско-Американския и Карибския регион. Председателят, благодаря много, господин е, Ванкофен, че отговорихте на нашите въпроси. Благодаря на, и на колегите евродепутати за изказването ни. С това закривам заседание. Следващото заседание е на 29 юни в